Следващата точка от дневния ред е доклада от е, господин Фондале стратегически цели и препоръки за политиката е, на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 има думата господин е, Ван Дален като докладчик 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Много можем да кажем за европейската политика в областта на морския транспорт. Аз няма да направя това, ще се спра само на някои основни моменти. Първо, важността на този сектор. 80 на 100 от глобалната търговия се осъществява по море. Европейската флота заема 41 на 100 от този глобален пазар – на европейския пазар 40 на 100 от всички стоки се превозват е, по море. Ето защо този сектор е с важно економическо значение, който трябва да се конкурира в глобален план. Вторият момент е пряко свързан с първия – конкуренцията. Знаем, че всички страни по света използват различни начини, за да подпомагат флотата си. Ако позволим това в Европа, ще ни трябват само няколко години преди. Ако ние не позволим това в Европа, много скоро ще се сменят флаговете ни с тези в Хонг-Конг. Това ще разруши флотата ни, но ще се отрази и върху работещите по бреговете, логистичните фирми, обучението, застрахователните фирми, фирмите, които работят в сферата на околната среда, иновациите. Всичките ще бъдат засегнати непоправимо, ако изчезне нашата флота. Заради тези два основни момента, моят доклад призовава държавите членки да насърчават използването на своите флагове. Тук говорим за една система за благоприятни такси, фискални облегчения за собствениците на кораби. Това означава да запазим морските клъстери в дългосрочен план. Имам въпрос към комисаря. Кога комисията ще разработи правила за държавна помощ в сферата на морските пристанища? Препоръката би трябвало да е факт през есента, но за коя година говорим? Не знам. За мен е важно държавната помощ да е починена на прозрачен режим и да има добра отчетност. Няма смисъл да се подпомагат неизползвани пристанища или пристанища, които са от географска гледна точка близо до трети държави. Просто това е безсмислено. Ще се опитаме да съживим мъртъвци. Относно пета точка, госпожо председател, в английския вариант там се говори за така наречените удобни флагове, flags of convenience. Това не е правилен израз. Има само една точна дума, а именно кораби, които не отговарят на стандарта. Ние не искаме с флаговете и корабите да се заобикалят минималните стандарти за безопасност и минималните социални стандарти. Тук говорим за качеството на флага и така наречените ефтини флагове не са задължително удобни флагове. Има и друг важен момент. Морският сектор трябва да е привлекателен за младите хора. Населението в Европа застарява все повече, което изисква много повече усилия в сферата на младеща. Трябва незабавно да започне да формираме младежите за морския сектор. Радвам се, че собствениците на кораби вече са започнали да разкриват възможностите за заетост в морския сектор пред децата от началното училище. Това са основните моменти, които искам да кажа. По-късно ще се спра на изказването на колегите. Благодаря господин комисар Пибалкс. Искам да благодаря на докладчика за чудесната работа по този важен политически въпрос. Системата за морски транспорт, стратегията за морски транспорт 2018 година до голяма степен е използвана в стратегията от комисията за 2020 година. Стратегията за транспорта една от основните стратегии в Европа. Корабоплаването е една от силите на Европа. Естествено е, че ние трябва да надграждаме върху това, което сме изградили в миналото в това отношение. Традициите следва да продължават и в бъдеще. Основната ни цел е да осигурим дългосрочна устойчивост, добри резултати на корабоплаването, което означава ефикасен, безопасен морски транспорт, който е екологосообразен. Морският транспорт дава качествени работни места, подпомага научно-развойната дейност в Европа. Комисията винаги е подчертавала колко важно е да намерим глобално решение, особено що се отнася до намаляването на парниковите газове. Работата по стратегията в посещество бе извършена преди економическата криза – заради тази криза стратегията не е загубила своята важност. Изложени сме на риск от протекционизъм, нелоялна конкуренция, лоши стандарти в корабоплаването пиратството. Трябва да намерим по-добре решение на тези проблеми, чрез диалог с основните търговски партньори. Приветствам заключението на Комисията по транспорта и представения доклад. Мога да ви уверя, че много от проблемите вече се решават от комисията с различни дейности по изпълнението на стратегията. Стратегията е много важен елемент от общото морско пространство без бариери и граници. Комисията за вече започна да работи по социалната програма за морския транспорт. Има и европейска електронна инициатива за морския транспорт, която възнамерява комисията да представи през 2011 година. Относно насоките за държавна помощ за корабоплаването през 2010 от една страна насоките от 2004 година няма да изтикат през 2011. Дори и комисията да каже, че те ще бъдат преразгледани. От друга страна, Кризата в момента се отрази върху корабоплаването. Тя изисква един внимателен подход. Относно конкретните мерки, в момента подготвяме подробна пътна карта за изпълнението на стратегията, която ще публикуваме лятото. Благодаря, госпожо председател. You, Благодаря на господин, господин комисар. Сега от политическите групи господин Комоца, да две минути от ЕНП. Благодаря. А, слушах. Запознах се с текст с голям интерес и подложително приемам и изказването на комисаря. Морският транспорт е жизненно важен сектор за европейската економика. И Европейския съюз има абсолютно основание да поощрява и да закриля този сектор, <clears throat> като гарантира доброто му равнище. Ние трябва да запазим нашата роля на главен участник в световната търговия, като приемем една адекватна стратегия за морския транспорт. Днешната дискусия и доклада, който беше прият с мнозинство в комисията, доклада е много подробен а, и може да бъде прият без изменения. Той отговаря на изискванията за една ясна политическа линия. Естествено, европейския морски транспорт е изправен пред три големи предизвикателства. Засилване на конкурентоспособността, <clears throat> свободната конкуренция, стимулира развитието, но са необходими средства, публични средства, за да можем да издържим на конкуренцията с а, трети страни. Затова държавните помощи трябва, обществените помощи трябва да бъдат запазени, за да се гарантира конкурентоспособността на флотовете на държавите членки. Освен това е необходимо да се подобри професионалната подготовка на всички, които работят в сектора на морския транспорт. има значително увеличаване на младите и затова е необходимо да се възприеме една <clears throat> динамична политика. Смятам, че в доклада е намерена вярната посока. Е, господин председател, скъпи колеги, господин комисар, ние поздравяваме идеята да има стратегия в бъдеще за морския транспорт в Европейския съюз, макар че наистина ще трябва да изчакаме гласуването, за да видим дали ще се получи. Това засяга, трябва да бъде отразено и в Бялата книга, и в бъдещето на транспорта. Стратегията Европейската 2018 с такава стратегия ние ще поставим рамковите условия е, и ще направим економиката на Европейския съюз по-конкурентоспособна. С тези рамкови условия ние ще е, поставим основата и за съблюдаване на екологичните стандарти, а също така е, ще гарантираме едно добро корабоплаване. Наистина, е, морският транспорт е най-екологосъобразният е, транспорт и е, би трябвало в бъдеще този економически сектор да, бъде, да даде своя принос и към измененията в климата или по-скоро борбата с измененията в климата би трябвало наистина да помислим и зелените пристанища, може би трябва е, комисията и съвета да, да възложим на комисията и съвета да, да видят какво е възможно да се направи в това отношение. За да бъдем конкурентоспособни, е, трябва да помислим и за други е, превозвачи. Нашето предложение е важно комисията да оцени, да направи оценка на въздействието, например за Северно море, защото трябва да се съобразяваме и да се грижим и за е, конкурентоспособността, но е, да, бъдем, да направим така, че да не бъде контрапродуктивно е, политиката, която ще възприема по отношение на шосейния транспорт. Връзката с ТЕН мрежата е също очевидна, защото пристанищата са важни пунктове на тази транспортна верига, в тази транспортна верига. И можем да изпълним и да осъществим тази мрежа, ако се съобразим с модалностите на всички видове транспорт. Затова приветствам този добър доклад и надявам се, че няма да влушим качеството на сегашния доклад с измененията, които ще се внасят в него. Благодаря. Госпожа Сависар, ако е тук, има думата. Или някой, който ще я представи. Госпожа Болсън. Аз съм Гезина Майсне, но е, всъщност е, е, а, а, госпожа а, Сависар не е тук, не остави писмено изказване. Не знае дали мога на нейно място да се изкажа аз. Трябваше е, госпожа Сависа да говори от Либералната партия. Ако я няма, тогава минаваме към следващия е, е, оратор и даваме думата на вас. Да, нямам нищо против, стига да получа съответното време като координатор. Госпожа Сависар има писмен доклад, тя го е връчила, тя го е представила на председателство. Минаваме към следващата политическа група. Е, зелените, след като ще ви дадем думата госпожа Майснер на вас. Besser, please, for the, for the Господин Бесет, зелените. Merci, Благодаря. Групата на зелените безрезервно подкрепя доклада и препоръките на господин Ван Дален. Текста е добре балансиран и е плод на тясното сътрудничество, което господин Ван Дален успя да установи с останалите политически групи. Ние подкрепяме доклада, защото той много добре ситуира основните залози на морската политика на Европейския съюз, а именно голямото увеличение на морския транспорт, международен и вътре в Европейския съюз, като не жертва на това околната среда и социалната сфера. Именно в тази логика ние бихме искали да се прилага политиката на устойчиво развитие. Текста предлага положителни насоки за развитие на морския транспорт до 2018 година при по-добри условия. Искаме да наблегнем на борбата срещу злопотребата с удобните флагове и е, корабите, които не отговарят на стандартите. Искаме защита от пиратството. Е, ние сме за политика за единно европейско море, за многомодалните връзки между европейските пристанища и Хинтерланда. Ние сме за опростяване на административните правила за влизане и излизане от европейските пристанища. Подкрепяме поощряването на по-добра професионална подготовка на персонала, както и приоритетът, който е даден в текста на защитата на околната среда. Всичко, което е в полза на развитието на морския транспорт, на засилване на неговата конкурентоспособност прямо пътищата и железопътния транспорт, среща нашата подкрепа. Господин Ван Дален много добре отчита глобалното предизвикателство за околната среда, на което морският транспорт може да даде отговор. Този транспорт може да бъде прекрасно средство за борба срещу затоплянето. Изменението, което сме внесли, цели да интегрира е, сектора на морския транспорт в системата за обмен на квоти за емисии защото тя още не е интегрирана и не, е, е, не фигурира нито в предложението на комисията, нито в доклада. Според нас нито един економически отрасъл не бива да избягва от общите правила. И както въздухоплаването и пътния транспорт, морския транспорт трябва да поеме своята отговорност да ограничи емисиите, затова ние ще внесем отново нашето изменение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 тук това засяга поправката, поддържането на кораба, поддържането на пристанищата, подготовката на а, персонала. Според мен а, документите, които парламента предложи, са основа за развитие на морския транспорт. А, приветстваме е, да се продължи борбата с използването на удобни флагове но тази борба току-що започва и трябва да се борим не само срещу злоупотребите с тези флагове, въобще с съществуването на тази практика. Защото иначе всичките ни усилия да запазим заетостта, да създаваме нови работни места, ще останат мъртва буква. Освен това, трябва да искаме и третите страни да отговарят на изискванията за зачитане на околната среда на социалните критерии, защото иначе се получава нелоялна конкуренция, социален дъмпинг, екологичен дъмпинг. Гарантирането на сигурността в морския транспорт ще стане само ако персонала, ако екипажите са добре заплатени, ако имат добри условия на труд. С задоволство забелязвам, че най-после се говори за е, обучение през целия живот на моряците, за да се повишават техните компетенции. Това трябва да бъде право на всички, които работят в морския транспорт. Подкрепям също така изискванията за е, подновляване на качеството в корабостроенето. Текста а, постига напредък в много а, области, но все още рубува на догмата за конкуренцията и се подава на натиска на различните крайно либерални лобита. Как ще подкрепяме моряците? А, след като а, се въвеждат нови технологии, които заместват моряците как ще поощряваме свободното движение на работници, морски работници, които нямат еднакви права в различните държави членки. И да, освен това знаем, че много превозвачи не се свенят да, превеж, да пренасят опасни продукти, само и сам, да имат печалба. <clears throat> Затова е, е една добра морска политика трябва задължително да зачита тези мъже и жени, които понякога си рискуват живота в името на другите. Благодаря. Госпожа Розбах. Европа за свобода и демокрация. Формен. Et ambitiøst strategipapir, men jeg... Наистина, това е един амбициозен документ. Няколко коментара искам да направя. Би трябвало да подобрим структурата на нашия флот. Безопасността също в миналото не беше на ниво. Как какво се прави, когато установим, че даден кораб се занимава с незаконна дейност, с незаконна търговия на хора или пък се подкопават или не се спазват съответните екологични стандарти? ние говорим за Африка, за пиратството, но е, има, в Индонезия също има огромен проблем с пиратството. Защо за нея не се говори? когато е, попаднем в е, крайбрежни води, е, би трябвало, на, на която и да е държава, би трябвало наистина да спазваме съответните екологични стандарти, би трябвало да засилваме, да работим за безопасността на трафика по море, а не да създаваме допълнителни опасности какво да кажем за екологичните е, е, вреди, щети, които причиняват нашите кораби. Господин Маринеско за две минути. Благодаря. Морското дело в Европа не може да се отделя от международния морски транспорт. Европа е, е важен конкурент в тази област, особено по отношение на транспорта на пътници и контейнери. <clears throat> Е, е, присъствието на Европа в този отрасъл трябва да бъде засилено, да се подобри подготовката на моряците, техните условия на труд <clears throat> както и жизненото им равнище, когато са на суша. Европейската морска индустрия, от, като се започне от корабостроителите до ползвателите на кораби страдат от липсата на квалифицирана работна ръка. Азиатските страни, страните от Близкия изток предоставят много повече улеснения от европейските страни и много често моряците предпочитат да се наемат на а, притежатели на кораби в Дубай, в Китай или кораби плуващи под флаг на други страни. Не може да продължаваме по този начин. Държавите членки трябва да си сътрудничат по-тясно, за да хармонизират изследванията, да предоставят стажове, обмяна на опит, да се подобри качеството на образованието в а, морските школи. Понякога има проблеми с сигурността, които могат да застрашат международния морски транспорт. Знаем какво става в Африканския рок. Верно, че операцията, последната операция беше успех, но ние се нуждаем от повече сигурност. Трябва да имаме възможности за много по-ефикасна намеса, отколкото беше до сега. Благодаря, господин Алхадрауи voorzitter, collega's, meneer. Благодаря, господин председател, колеги, господин комисар. До голяма степен приемам това, което каза господин Флекенстайн, а също и самия докладчик. Искам да благодаря на господин Вандалис за добрия доклад. Той е засегнал редица важни въпроси, особено значението на корабоплаването за економиката и факта, че трябва да можем да се конкурираме в глобалния свят и че трябва да направим така, че морският ни сектор да запази конкурентоспособността си, а също да осигурим по-добър устойчив транспорт. С други думи, трябва да вземем предвид и риска да се сменя вага, под който плава даден съд. Всичко това изисква равнопоставени условия, затова и правилата за държавна помощ, за които се говори от дълго време, следва да са факт вече. Сигурен съм, че по-късно ще се върнем отново към този въпрос. Искам да се спра на заетостта, условията на труд. Този сектор трябва да е привлекателен за младите хора. Ние наистина трябва да положим максимални условия, да направим така, че младите хора да знаят за възможностите за работа, които се предлага този сектор. На това трябва да обърне внимание. Трябва да се подобрят условията на труд с е, законодателни мерки от Международната организация на труда, които трябва да бъдат прияти. Също много се говори и за въздействието на морския транспорт върху околната среда. То е значително устойчиво, но може да се направи още в това отношение. Европа трябва да поеме водеща роля тук и да подпомага Международната морска организация. Разбира се, тази професия може да е привлекателна само ако е безопасна. Ето защо третия морски пакет наистина трябва да бъде изпълнен и ние трябва да продължаваме да подкрепяме мисията Аталанта по крайбрежието на Сомалия. Благодаря. Господин Майснер. Госпожа Майснер. <laughs> Благодаря. Да, първо като говорител от либералната фракция искам да благодаря на господин Ван Дален. Наистина той с, така, с много ентусиазъм се посвети на тази тема. Знаем колко е важна тази сфера е, колко е важна за морската економика като цяло. Е, това е една... Тя се разви в последните години като една самостойна, е, един самостойен економически отрасъл. Знаем колко е важен морския трафик, морския транспорт. Има и прогнози, че след край на кризата този транспорт отново ще се разрасне и е, голям дял от него ще се, е, ще се падне на морския транспорт на Европа. Това става чрез е, коридорите, чрез трансевропейската мрежа да се засили потока към съответните пристанища в Европа. Разбира се, трябва да е, имаме нужда от хора, които е, са готови да работят в тази област. Е, би трябвало да има единомислие в Европа и трябва да има и реклама за тази област. Трябва просто тя да бъде представена така, че младите хора да виждат шанс в нея за, бъдеще, за своята реализация. И трябва за това да имаме една обща стратегия и да се разберем в рамките на Европа за това, кое е добро за нас. Колкото до е, емисиите, наистина е, може значително да се е, подобрят нещата по отношение на серния окис и СО2 морският транспорт наистина е конкурентна сфера. Европа до сега има водеща роля и трябва да я запазим, но за тази цел е необходима помощ от е, държавите е, членки, за да можем да развием допълнително този е, сектор. Наистина, това е една сфера на бъдещето, така че е страшно навременно това, че искаме да развием стратегия. Благодаря, госпожо Майснер. А сега Рике. Благодаря, господин председател. <clears throat> господин комисар, изключително важно е да има европейска морска политика, която да има дългосрочна визия и амбиции. Само така този е, транспорт ще отговори на предизвикателствата. Морският транспорт е стратегически отрасъл за Европейския съюз в много отношения. Първо, поради ролята, която играе за економическия растеж и заетостта, поради международните си измерения, поради своя екологичен характер и устойчивото развитие. И е, именно затова съобщението на комисията и, и доклада показват наистина кои са стратегическите цели и ключовите области за развитие на европейската морска политика. Искам да наблегна обаче на няколко елемента, които подкрепихме в Комисията по транспорта. Европейският съюз трябва да засили конкурентоспособността на морския транспорт, което включва подобряване на условията на труд и професионално развитие на работещите в този отрасъл и е, конкурентоспособността не трябва да се отделя от устойчивото развитие и защитата на околната среда. Европейския съюз а, трябва а, да поощрява вкарването във вътрешния бюджет на външните разходи, както и всички инвестиции за модернизиране и увеличаване на пристанищните инфраструктури. Важно е парламентът още от сега да покаже каква е неговата визия за развитие на морския транспорт до 2018 година. Приветствам е, доклада на господин Ван Дале. Надявам се, че той ще получи масивна подкрепа в парламента. Благодаря ви. Благодаря господин Рике. Сега две минути госпожа Тикао. Чакайте. Морският транспорт е, е изключително важен за Европейския съюз. Той се сблъсква с засилена конкуренция не само вътре в Европейския съюз, но и в международен мащаб. Искаме да наблегнем на това, най-вече извън Европейския съюз. Е, все още има държави членки, които са в черния или сивия списък от Парижкия меморандум. Затова приканяме собствениците на кораби да променят позициите си и да ги включат вече в белите списъци. През смятам, че е, всички държави членки, които имат излаз на море, трябва да е, получат помощ, за да развият е, структури за бърза реакция при бедствия. Освен това, искам отново да поискам комисията да и използва факта, че Европейския съюз има пряк излъз към Черно море, стратегически регион. Е, и да при, приеме проекти за прокарване на коридори до Черно море, както това е направено за други морета. Коридора, който би могъл да свърже Роттердам с Констанца, ще се кръсти 4, с 4000 км пътя от Северно до Черно море. нека проекта за 18-ти коридор да стане приоритетен, аз знам, че Европейския парламент е поискал този е, коридор да бъде включен в е, система, е, морският транспорт да бъде включен в системата за размяна на квоти за емисии. В момента а, морският транспорт също е засегнат от економическата криза. Има а, липса на квалифицирана работна ръка, социалните и трудовите условия а, за екипажите са изключително важни за конкурентоспособността на флота. Ние трябва да увеличим а, мобилността на а, работещите в морския транспорт. Моля, да спазвате отреденото ви време. Не виждам господин Кели в залата. При това положение давам думата на госпожа Аяла за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Вандален и господин Фленкенштайн за тази добра инициатива, свързана с европейската морска политика. Мисля, че те двамата приеха много от моите предложения, за което благодаря. Много важно е да се подкрепят пристанищата, а на територията на пристанищата трябва да се подпомагат хората, които се намират в неравностойно положение с физически увреждания. Трябва да се разгледат пристанищата комплексно и изцяло. Мисля, че това е направено. Ние търсиме альтернативни екосъобразни начини за използване на бункърното гориво. също интелигентни транспортни системи, сателитни системи, Галилео, това са все добри неща. Трябва да подпомагаме също така и мисията Аталанта. Както казах и хората с увреждания трябва да имат колкото се може по-голям достъп до морския транспорт. Същевременно морските пристанища трябва да бъдат свързани с други чрез логистични мрежи до пристанищата във вътрешността на континента. Благодаря. Импровизирани изказвания, колеги, господин Папа Николо. Благодаря, Наистина, това е една много е, важна стратегия, тази, която днес е, е обсъждаме. Аз съм убеден, е, че линията е вярна. Това, което каза и Комуцакос, който е докладчик за нашата група, е, го каза вече. Бих искал да кажа е, нещо от името на комисията Либе. Наистина, това е една... Е, те, те излизат много интересна инициатива за е, една мрежа мрежа за наблюдение, електронна мрежа и нетворк, това предлага възможност да се е, установяват и да се проследяват, е, да се установява местонахождението и да се проследяват е, кораби, да се установява и техния товар. Но като с новите електронни средства Frontex също би могъл да прави това, да се бори с незаконна търговия с хора по-специално. Не зная какво мисли комисията по този въпрос. Дали ще би трябвало да даде съответни пълномощия на отделни превозвачи или пък общо ще вървим в тази посока. Е, да, благодаря, въпросът е ясен. А сега е, Паскал. Благодаря, господин председател. Два въпроса искам да засегна, споменати от докладчика, но не бяха доразвити. Първи е свързан с пиратството. Препоръките са чудесни, но а, те са твърде общи. Може би нашия опит трябва да, се, да ни помогне повече да изработим правила за самозащита, които препоръчва а, МОД а, в, по рамките на операцията Аталанта, да могат а, а, тази операция да се размножи и да се разпространи в е, е, цялостното морско пространство е, и да бъдат издадени такива инструкции от до европейските е, флотове. Е, естествено е, да се търси и взаимовръзката между економическите, социални, политически и екологични фактори между река Дунав и Черно море. Благодаря, господин Пасков. Сега госпожа Тикао видях, че вдига ръка. Вече се изказахте, но искате да добавите нещо. Да, само да кажа, да попитам господин комисаря две неща solicităm Comisiei Europene е, по, за, по отношение на е, Европейската комисия за ефективността на, е, на проекта Марко Поло е първият ми въпрос. Втория, бих искала да зная дали има нови законодателни предложения по отношение, предложения по отношение на ролята на морските прищания в Европейския съюз в цялостната морска логистика в света. Благодаря. Остават ни Остава ни още един а, оратор. А, това е господин Комацакос. Комацакос. Благодаря, господин председател. Взех думата, за да кажа следното. Имам предвид ролята на MSAA, EMSA, която свърши много добра работа за развитието на морския транспорт в Европа. Тя се нуждае от нашата помощ. Смятам, че Нейният мандат е в полза не само на морския транспорт в целия Европейския съюз, но и в полза на други сектори, които вече бяха споменати. Например, данните могат да се използват от Frontex. ЕМСА върши чудесна работа, която следва да бъде отчитана и взема на предвид, когато обсъждаме подобна стратегия. Благодаря, господин комисар. Заповядайте, за да дадете отговор на някои от въпросите. Уважаеми госпожа и господа депутати, Имайки предвид отличния доклад, който ние слушахме на господин Ван Дален, запознахме се с наистина изключително важните аспекти на стратегията. Стратегията, разбира се, е един инструмент в дългосрочна перспектива, но винаги трябва вниманието да бъде насочено към най-важното. Сега вече ние в комисията трябва наистина да се спрем на детайлите, за да можем да разберем докъде и как точно можем да изпълним тази стратегия. Много интересни бяха въпросите, които повдигнахте, например за пристанищата. Това наистина е една дискусия, която е в мандата на комисията. И като ресорен комисар по тези въпроси, искам да ви уверя. Не мога да ви дам точен график, но работим по този въпрос. По отношение на Марко Поло. Дискутирахме всички тези въпроси за мрежата, транспортната мрежа, така че е свързан Марко Поло с този въпрос. Освен това, нямаме по-настоящем конкретно законодателство по този въпрос. И благодаря, господин председателю, благодаря, госпожи и господа. Дебата беше изключително интересен. Благодаря от името на комисията. Председателя, благодаря. А сега господин Ван Дален има думата. Eh, благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Според мен докладът е отличен пример за доброто сътрудничество. Мисля, че е добре да споменем три основни неща, които някои от колегите споменаха. Околната среда. Това е ключов момент. Защото морският сектор трябва да има по-добро отношение към околната среда. Например, да имаме е, налог за горивото. Комисията може би може да помисли по този въпрос. Също е, се споменаха тук така наречените зелени пристанища, т.е. да се обработват по-бързо кораби, които е, са стъдящи околната среда. Това било, било добра идея. Или таксите да са по-малки. Т.е. да имаме различни стимули. Ако се отнасяте добре към околната среда, получавате стимули. Ако не, портофела ви олеква. Мисля, че това е отлична идея. Ще се отнася до безопасността. Е, един от колегите говори тук. Трябва бързо да се приложи пакета от законодателство за морската политика. Това е много важно. Говори се тук и за меморандума за разбирателство. Действително важни теми са това. Инспекциите сега се променят, базират се бра предимно на оценка на риска, не е фиксиран процент от обработката да се проверява, така че добрите примери да бъдат награждавани. Словакия, примерно, още не се е присъединила към списъка на най-добрите. Те трябва да направят още усилия. По отношение на поддръжката на корабите. Що се отнася до класифицирането, трябва да бъдем много внимателни, така че да не се губят и работни места – и последно, мисията Аталанта. Холандската флота скоро освободи търговски холандски кораб от пиратите. Значи ние трябва да търсиме добавената стоеност на тази мисия, не така безцелно да работи тя. И като цяло искам да благодаря на комисаря и на комисията като цяло. Смятам, че нашите препоръки бяха отчетени. Благодаря, господин Ван Дален. Приключваме дебата по тази точка. Ще гласуваме след две седмици по време на а, сесиите в Брюксел. Now let me to welcome Commissioner Cruz. Сега добре дошла на комисар Круз. Следващата точка на